Шест резолюции бяха подадени. С това прекратяваме дебатите. И сега преминаваме към Бангладеш гласуване на резолюцията. Гласуваме по параграф 8. Гласувайте, моля сега. ли апки abgestimmt? Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Приета. Е. Параграф 9. Отново електронно гласуване. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието е. Съображение И Казах, че тук имаме осно изменение от господин Тенок, но той не е тук. Гласуваме без осното изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Прието е. Цялата резолюция гласуваме електронно. Моля, гласувайте сега. Haben alle abgestimmt? Край на гласуването. Прията е резолюцията. И така, преминаваме към резолюцията за Катар. Четири политически групи са предали резолюция, проекто резолюция. Гласуваме параграф 8. За. Против. Не е много ясно. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте, колеги, сега. Амали alle abgestimmt? Die Abstimmung ist abgeschlossen. Край на гласуването. Отхвърлен е параграфът. Съображение Б. Оригиналният текст. Електронно гласуваме. Готови ли сте? Край на гласуването. Прието е. Е, оригинален текст, също гласуваме електронно. Готови ли сте? Край на гласуването. Прието е. Гласуваме цялата резолюция, така както е променена. Моля, гласувайте електронно. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Сега гласуваме резолюцията за Боливия и по-специално случаите на Ташо и Тадич. Имаме обща резолюция от четири политически групи. Гласуваме изменение четвърто. За, против, въздържали се, отхвърляме. Изменение пето. За, против, Отхвърлено е. Имаме гласуване на целия оригинален е, текст и устно изменение от госпожа Декайзер. Тя трябва да го представи. Ja. Äh, Il va arriver. We will give it to him. Yeah. Un amendement oral. Which one? Sorry. Ah. Sorry, sorry, sorry. Извинявам се. Към четвърта точка. Бих искала да се премахна думите е да предприемат конкретни мерки и стъпки, защото мисля, че не е работа на службата за външна дейност да предприема конкретни стъпки. Това е. Има ли възражение? Okay. No, but it's only 10% in the afternoon, so ah, there okay. is an offer position. Okay, das sind genügend ähm, Einwände. Wir haben bei Има възражение. Значи, в такъв случай гласуваме оригиналния текст на параграф 4. Кой е за оригиналния текст на параграф 4? Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приятели. Съображение А1. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Г. За. Против. Отхвърлено е. И гласуваме резолюцията електронно. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Прията е резолюцията. Колеги, протокола от това заседание ще е наличен е, в началото на следващата сесия. Благодаря ви. Желая ви добър път. Господин Оди, имате въпрос процедура.